Уважаеми колеги, моля да вземете местата си. Моля ви да подготвите и картите си за гласуване. Und wir starten jetzt mit dem Bericht Westlund. Ще започнем гласуването по доклада на Оса Вестлунд. Докладчика поиска да направи изявление, за да поясни какво ще се прави, когато стигнем до компромиса. 16, 19, 25, 17, 32, просто като пояснение. Нека да започнем сега. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Гласуване блок, изменение 6, 9 и 12 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се. Не е ясно. Нека да направим електронна проверка по 107. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Тридесет един гласа против, 24 за отхвърля се. Марина и Некодакис, може ли да ми обърне внимание някой техник, тъй като системата ми не работи? Добре, ще прекъснем заседанието, за да решим проблема. Vielleicht können Sie Ihren Assistenten bitten, das einmal zu bereinigen. Може би може да помолите вашия сътрудник да ви помогне. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 до 99. Амблок. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 100. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще направим проверка по 100. Начало на гласуването. Край на гласуването. Тридесет и пет на двадесет и едно. Отхвърля се. Сто и едно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сто и две за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 108. Искате проверка по 13, така ли? Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 30 на 29. 123 за, против, въздържали се. Не е ясно. Ще направим проверка. 123. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 30 на 29. 15 за. Против. Въздържали се. Още една проверка. 15. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 34 на 23. 124 за против, въздържали се, отхвърля се. Следващото, което ще гласуваме е 132 за, против. Значи 116 до 132. Не, отново спира председателя. От 16 до 132. Всички заедно. За. Против. Въздържали се. Ще направим електронна проверка. Мисля, че има отхвърляне. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 37 против 23. Отхвърля се. Gleich müssen wir es abstimmen. Über 23 stimmen wir jetzt. 23. 23 до 28. Заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 126. 126 за. Има ли някакъв проблем? На страница 5 сме и гласуваме по изменение 126. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 128 за. Против въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се. Ще направим електронна проверка по 29. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 31 на 28. 30 е оттеглено. Следващия блок от 134, 136, 138, 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133. 133 до 32 всички заедно за, против, въздържали се, не е ясно. Правим електронна проверка 133 до 32. Начало на гласуване. Един глас от НП в повече. Сега нещата са наред. Край на гласуването. Приема се 33 на 27. 139 за. Против. Въздържали се. Правим проверка по 139. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 33 на 26. 144 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 145 за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 въздържали се, приема се 151 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка. Добре, проверка по 151. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 33 на 28. 152 за. Против. Въздържали се. Приема се. 154 за. Против. Въздържали се. Приема се. 153 за. Против. Въздържали се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 за, против, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме блок от 184 до 191 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, приема се. Сега, приложенията. 193 И така, като резултат от предишни гласувания отиваме на 194-то, то не се гласува, 195-то за, против, въздържали се, отхвърля се, 196 за, против, въздържали се. Ще направим проверка по 196. Начало на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, отхвърля се. Прембилните точки. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 1 за, против, въздържали се,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 Отиваме на 82. За, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Ще направим проверка по 90. Проверка по 90. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 38 на 23. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. И сега крайното гласуване по доклада с измененията, електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 54 гласа за, 4 против, 3 въздържали се. Поздравления за Оса Вестлунд. Wir müssen jetzt die И така, имаме и устно запитване относно Хайдерабад. Първо към комисията моля да вдигнете ръце, кой е за, против, въздържали се, приема се. И запитване към съвета за, против, въздържали се, приема се. Благодаря. Das waren jetzt die Abstimmung. С това приключихме с гласуването. И преминаваме към доклада на Жил Парнел. Wir kommen zum Für die... Следващата точка е докладът на Жил Парньо тези, които ще напускат залата и няма да видим преди да изтече лятната вакансия, приятна почивка. Сигурен съм обаче, че ще видя повечето от вас днес след обеда, затова до скоро. Продължаваме с 12-та точка от дневния ред. Сериозни трансгранични заплахи за здравето. Докладчикът на НП е колегата Жил Парно. Сега давам думата на колегата, но преди това моля колегите да водят разговорите извън тази зала. Същото въжи и за административните служители. Vielleicht können die Gespräche eingestellt werden, dass jetzt der Berichterstatter das Wort. Моля ви да преустановите частните разговори, тъй като искам да дам думата на докладчика. Е, Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, като си извадихме полките от наскорошните кризи, като например с пандемичния грим H1N1 през 2000 2009 година, вулканичният облак вулканичен пепел през 2010 година или бактерията Еколи през 2011 година, комисията представи на 8 декември 2011 година предложение за решение, предвиждащо средства и структура за ефикасна защита на гражданите на Европа срещу цял един набор от трансгранични заплахи за здравето. Има редица структури за реак... реагиране срещу санитарните кризи с редица инструменти за борба срещу трансграничните заплахи за здравето. Въпреки това, обаче, не всички видове заплахи се разглеждат по еднакъв начин на европейско равнище. Затова е необходимо това предложение за решение. То се основава не само на съществуващите вече структури, но и цели да ги засили чрез мерките, които ще представя след малко. Първо целта е да се засилят мерките за оценка на рисковете и координация, които се прилагат в момента за заразните болести и е, този вид е, инструмент да, е да обхвана всички заплахи за здравето, които са с биологичен, химичен или екологичен происход. На второ място се предвижда засилване на ролята на Комитета за здравна сигурност с цел постигане на по-добра координация на мерките за борба срещу кризите. И накрая се предвижда по-добра подготовка за, за провеждане на борба срещу кризите, като целта всяка държава членка трябва да изготви, консолидира и актуализира координирано своите национални планове за подготовка и намеса срещу в случай на санитарни кризи, като това трябва да се случи в координация с останалите държави членки и комисията. Предвижда също така и възможността за определяне на изваредна ситуация, свързана с здравето на европейско равнище, с цел ускоряване на закупуването на необходими лекарства. Предвижда също така и намеса страна на Европейската комисия при трансгранични мерки с на европейско равнище, като например при високо равнище на смъртност или голям брой хоспитализации, когато държавата членка не е в състояние сама да спре разпространението на болестта в останалите държави с оглед гарантиране на по-добра яснота и правна сигурност, решението предвижда отмяна на решение 2119 1998 година за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в общността. Това са основните елементи, съдържащи се в предложението за решение. Като докладчик аз приветствам това предложение, но едновременно с това бих искал да внеса някои изменения с цел подобряване на това проекто решение. Най-напред предлагам изменение, което да разшири приложното поле на решението, като се включат и други видове заплахи. Комисията иска Европейската комисия предлага да се реши обхвата на системата за ранно предупреждение и реагиране за всички, прощайки всички сериозни трансгранични заплахи за здравето. Предвижда също така и подобряване на механизмите за оповестяване, наблюдание, оценка на риска и управлението на риска в областта на, здраве, на здравето. Последните години обаче показаха, че има слабости и пропуски в възможности за реагиране на Европейския съюз по отношение на санитарни кризи, предизвикани, например, от неправилна употреба на лекарства или пускане на пазара на дефектни медицински изделия. Ясно е, че е една по-ефикасна система за ранно предупреждение и реагиране би могла да избегне подобни драми. Затова и аз предлагам приложното поле на същото решение да охване също така и заплахите, простичащи от неправилната потреба на лекарства и отпускането на пазара на дефектни медицински изделия. Предлагам също така и сериозните заплахи за здравето, идващи от ионизиращи лъчения, също да се включат в приложното поле на това решение аварията в Фукушима през март 2011 година, както и облакът от Унгария през 2011 година ни показват колко е важно да имаме възможност за бърза реакция в случай на подобни аварии. Припомним становището на правната служба на парламента, според което не е необходимо да се изменя правното основание на решението, за да се разшири прожното поне на това решение да се включат заплахите, идващи от ядрени аварии. Второто изменение, което предлагам е въвеждането на координирана и е, обща комуникационна стратегия. Кризата, при подчинена от бактерията E. Е. coli, показа до каква степен една неправилна комуникационна стратегия може да възпрепятства доброто управление на кризата и да доведе до сериозни економически последици. Ето защо аз смятам, че настоящото решение трябва да се съсредоточи върху важното значение на изготвянето на съгласуване и координирана комуникационна стратегия в случай на кризи. Третото ми изменение е свързано с независимостта на експертите. Но настоящото решение споменава съвсем мимоходом ролята на независимите експерти. Системата за радно предупреждение и реагиране обаче е до голяма степен разчита на работата на независими експерти. Затова и смятам, че това решение трябва да съдържа параграф посветен на принципите на независимост и прозрачност на дейността на тези експерти. Четвъртото изменение, което предлагам, е свързано с защитата на личните данни. Извинете, усеща се климатика. От климатика ме заболя гърлото, не знам дали на вас ви се случва. И така връщаме се на въпроса за независимостта на експертите. Преминаваме към защитата на личните данни. Това е четвъртият блок от изменения, които предлагам. Според нас, в рамките на процеса на проследяване на контакти трябва да се изготвя един специфичен параграф, в който се подчертае колко важна е за Европейския съюз защитата на личните данни. Трябва да бъдат припомнени принципите на поверителност и продължителност на съхраняването на личните данни. Петото ми изменение е свързано с по-добро определяне на мандата на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията. Освен заразните заболявания, трябва да се предвидят и другите правомощия на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Трябва също така да се подчертае и необходимостта от по-добро сътрудничество на Центъра с Европейската комисия и държавите членки. Шесто изменение подчертаваме колко важно е да има добро сътрудничество с Световната здравна организация и трети страни. Сътрудничеството на държавите членове с други институции, в частност с СЗО, трябва да се подчертае в настоящото решение. Искам също така да приветствам присъствието на доктор Генел Розие, който е директор на отдела, занимаващи се с заразни болести в рамките на СЗО. Сътрудничеството с трети страни също трябва да бъде припомнено в това проекто решение. Седмо изменение е улесняване на процедурите за общо закупуване на медицински мерки за противодействие. В доклада си подчертавам, че е много важно да има равнопоставеност в достъпа до вакцини, както и известна гъвкавост в поръчките в случай на бъдещи пандемии, защото с нещастие такива ще има. Осмо изменение предвижда създаването на редовен диалог между Европейският е, парламент и Европейската комисия. Според мен този диалог трябва да бъде установен, за да може нашият парламент е, да бъде надлежно уведомяван за функционирането на системата за ранно предупреждение и реагиране. В е, случай на здравна тревога, предлагам комисията да представи на Европейския парламент и на съвета подробен доклад относно съдържанието на предвидените мерки и техния принос за намаляване на сериозната трансгранична заплаха за здравето. Това трябва да се случи в срок от 2 месеца след приемането на мерките. За ваша информация, беше изменен график на разглеждане това предложение, за да разполагаме с необходимото време да разгледаме това важно предложение – предлагам ви да действаме на последният начин. Крайен срок за подаване на измененията е 17 септември в 12 часа, разглеждане на доклада в комисията на 10 октомври и гласуване на пленар, пленарна зала през ноември 2012 година. Благодаря на Жил Парнел за увода. Сега докладчиците в Сянка имат думата. Най-напред колегата Фелнер. Виждам, че нямате търпение. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря и на господин Парнос, защото според мен разполагаме с добър проект от доклад, за да можем да подобрим предложението на комисията по темата за сериозните трансгранични заплахи. Най-важното в това досие е да има ясно право, което да може да се прилага. Да, важно е да бъде създаден механизъм, да се изгражда капацитета за координацията. Не бих искал по това досие да създадем всъщност едно коледно дръвче. Да се заемем с различните аспекти на трансграничните заплахи, ние си имаме конкретни въпроси, но в тази област е не е толкова значимо да се украсяват нещата. Всъщност, ударението и насочеността ни трябва да бъдат върху това да внесем яснота и да има предсказуемост, а не да се опитваме да обхванем абсолютно всичко, да не пропускаме нищо. Независимо обаче от това, което казах, според мен включването на радиоактивността, както е направил господин Пърнео, има отношение към темата и добре се вписва в цялата структура. Има своето място в този правен акт. Това е една заплаха, за която се нуждаем от механизъм, за да можем да избегнем ситуация, при която различните институции да се поричкат за правомощия. В същото време обаче не виждам смисъл да включваме а, дефектните имплантанти, например, и въпреки, че въпросът е много сериозен, не смятам, че това е заплаха, която е подобна на зараза или би довела до заразяване с радиация. И има други средства за решаване на този въпрос. Имаме правото в областта на фармацевтичната бдителност и те биха помогнали да преодолеем онова, за което говори докладчика, също така и директивата за медицинските изделия също би могла да засегне проблема с дефектните имплантанти. Всички знаем, че съвсем скоро ще стигнем и до тази тема. Подкрепям докладчика относно сътрудничеството с трети страни, с СЗО що се отнася до вакцинациите и до епидемиите, СЗО игра изключително важна роля, която има отношение и към производството на тези вакцини. Това е от голямо значение за целия свят. Например, с ваксината за, срещу грип, е нужно сътрудничество в световен мащаб. И така, нека приключа. Лично нямам някакви грандиозни идеи за изменения на това предложение за законодателен акт. Важно е да имаме яснота, можем да разширим приложното поле, да включим радиоактивността тук и там, да допълним с някои елементи, но този правен акт следва да бъде простичък и ясен и не би трябвало да внасяме прекалено много изменения, защото имаме любими теми. Не бива да става твърде разнопосочен, и да го осложняваме повече от необходимото, и, за да постигнем съгласие с съвет. Съгласен съм на 50% с господин Пърньо и първоначалното предложение на комисията според мен е доста добро. Благодаря. Eh, voorzitter eh, благодаря, председателю. Благодаря на господин Перньо, докладчика, за внесеното предложение. Доста внимание привлече темата през последните години. Имахме, за съжаление, доста сериозни трансгранични заплахи за здравето и в Европейския парламент сме ги обсъждали обстойно тази връзка искам да ви препратя към резолюцията по отношение на епидемията от H1N1. Докладчикът спомена доброто сътрудничество, спомена прозрачността, независимостта, които са цели на тази резолюция. Те трябва да са в основата и на настоящото предложение. Между времено обаче, колеги, стана ясно, че в Европа е необходимо да има единодействие в реакцията – и нуждам се от повече Европа в тази област, затова подкрепям предложението на комисията. За мен това е напредък, но в същото време трябва да бъдем достатъчно смели и да помислим предложението дали наистина променя нещо. Предвид кризата в миналото, те доказаха, че много от държавите членки, за съжаление, е, страдат от липса на европейски рефлекс и ще е необходимо много време да се променят нагласите и мисленето, но според мен стъпка по стъпка бихме могли да подобрим положението. Искам да се спра на няколко конкретни точки в е, текста на докладчика. Това се отнася до приложното поле. Докладчикът допълва ионизиращото лъчение, имплантантите и използването на медицински препарати. В предложението на комисията логично се засягат последствията от ионизиращото лъчение. Това е логично продължение, но в същото време липсва яснота за случващото се в момента и кое е в приложното поле на Евратом и кое не е. А, комисията е изключила ионизиращото лъчение в предложението. а, има огромна разлика между заразните заболявания и последиците от ионизиращото а, лъчение. За много хора възниква въпроса дали трябва да включваме всички видове кризи, включително и тези с градните гръдните имплантанти. И ако се вгледате в текста на 11.3, там има думата незабавно. Въпросът е дали е, можем да тълкуваме разнопосочно този термин и в трите вида кризи. Зададох въпрос на комисията, още не съм получила отговор. Всъщност, какво е приложното поле на Евратом? и дали се обхваща под последиците от ионизиращото лъчение. Дали има някакви практически мерки, които се организират в тази посока? Това е въпроса ми към комисията. Що се отнася до повишаване на степента на координация, в предложението на комисията има полезни моменти, Хубаво е, че се предлага общо закупуване на вакцини. Това би довело до по-ефективно освояване на ресурсите, но тогава възниква въпроса за цените. Радвам се, че докладчикът отдава необходимото на стратегиите за работа с пациентите. Също така засяга се въпроса за прозрачността и съм съгласна с докладчика, че тези елементи са доразвити и нека да положим усилия да допълним текста по всички тези теми. Обърнато е внимание в областта на здравеопазването в различните региони, държави членки. Това, което се прави в Белгия и Испания, това е отразено в текста. Член 13 и 19, например, се правят препратки за, към държавите членки и би било желателно да се предвидят съответните конституционални разпоредби в някои държави членки, като се споменат съответните административни единици. И на последно място Става дума за мерките за здравеопазването в член 12. Хубаво би било да се дадат някои примери за мерки, които предвижда да прилага комисията, тъй като текстът е доста неясен. Възниква и въпроса за гъвкавостта, автономността при прилагането на плановете за профилактика. Въпросът е какви, какъв вид автономност се предвижда по член 13 при възникване на извънредни ситуации. Тук говорим за ситуация, която предхожда е, епидемичен взрив. А по въпроса за а, грипа е необходимо да се обърне повече внимание и на други заплахи. Не смятате ли, че те са подценени. Много благодаря. Сега от името на либералите Фредерик Рис, която замества. Благодаря ви. За нещастие докладчика нашата политическа група по това важно досие не може да е днес сред нас и затова ме помоли да представи основните елементи на забележките и по доклада, така че заведнъж ще говоря на английски. Uh, Благодаря на докладчика за усилията по този доклад. Внасят се важни изменения спрямо текста на комисията. Госпожа Тейлър приветства измененията, които поясняват ролята на Европейския център за контрол върху заболяванията. Тя насърчава системата на ранно предупреждение, когато става въпрос за епидемии и за разни болести. Трябва да има цялостна европейска стратегия, за да се избегнат проблемите с липсата на информация, на които станахме свидетели, когато избухна епидемията с Еширихия коли. Трябва да се получим от миналото. Колегата приветства мерките за увеличаване на прозрачността и защитата на данните. Това са изменения 8 и 17. Ребек Тейлър оценява високо засилената координация с СЗО. Тук обаче трябва да има подсилване. Освен това, комисията трябва да има правомощията да обявява национално състояние на повишена бдителност, когато има някаква епидемия по отношение на производствата на вакцини. Ние смятаме, че комисията трябва да може да обявява отново такова положение в съответната страна. Госпожа Тейлър оценява онова, което смята докладчик по отношение на имплантантите. Това са изменения 1, 13 и 15. Групата на либералите обсъди този въпрос е, преди известно време. Нашата група смята, че трябва да се разреши проблема, особено след скандала с ПИП. Новото предложение относно медицинските изделия не трябва да се публикува по-късно от септември от страна на комисар Дали. Септември, потвърдено е така ли? Ние смятаме, че това ще е един по-уместен инструмент за справяне с тревогите във връзка с медицинските изделия. Колегата Фелнер говори достатъчно дълго по този въпрос. Госпожа Тейлър споменава съвместния механизъм за доставки по отношение на ваксините. Трябва да се е, помогне на по-малките държави членки, трябва да има е, изпълнение на целите. Госпожа Тейлър има специално мнение по член 12 трябва да се отдели повече внимание. Тя разбира, че съвета иска да примахне този член и тя иска да има общи усилия за промяна на текста, за да може той да получи одобрение на съвета, в случай, че комисията смята, че тази мярка е необходима. Госпожа Тела иска да благодари на докладчика още веднъж за положените усилия и очаква с нетърпение ползотворното сътрудничество. Благодаря, госпожо Рис. Благодаря за това, че изчетохте позицията на докладчика. Сега ще чуем представителя на комисията. Знаете как обикновено работим. Между другото, тук има представител на СЗО. Добре дошъл. Вие сте подготвили презентация. Ще имате 5 минути. Е, след това ще дадем думата на колегите за ответна реакция. И така, първо комисията 3 минути. Благодаря. Ще взема отношение по някои от важните въпроси, които бяха повдигнати тази сутрин. На първо място по отношение на фармацевтичните и медицински изделия. Трябва да се подчертае, че законодателя още през 2010 година прие обстоен преглед на системата на фармакологична бдителност, която ще влезе в сила тази година. Тук се съдържат разпоредби свързани с злоупотребата, неправилната употреба и употребата, която не е написана на етикета на лекарствените продукти. Така че такива разпоредби са включени съответно не може да се включват в настоящото предложение. По отношение на имплантантите и медицинските изделия, които се споменават в няколко изменения, както вече беше казано, комисията предлага да се изготви законодателна инициатива по-късно тази година. Ние смятаме, че това е мястото да се включат всички проблемни въпроси, свързани с медицинските изделия, а не в настоящото предложение. На второ място, по отношение на информираността. Комисията е съгласна, че обществеността трябва да знае какво се случва. В преамбилните точки се споменава, че информацията е съществен елемент на управлението на риска, когато има кризи. Такава координация на комуникацията трябва да е част от координацията на управлението на мерките на риска, така както те са предвидени в член 11. По отношение на националното сътрудничество. Комисията предлага конкретен член. Ние смятаме, че заплахите за здравето не започват винаги на границата, затова сътрудничеството с трети страни е изключително важно. Заедно с координацията на действията предприяти от СЗО. По отношение на това дали мерките трябва да са в синхрон с предвиденото от СЗО. Тук имаме известни притеснения, защото комисията, по-скоро СЗО, понякога прави препоръки, които са в разрез със свободното придвижване на вътрешния пазар. Затова ние предпочитаме да има текст, според който по силата на член 12 трябва да се отчитат препоръките на СЗО, но а, не и комисията задължително да прави препоръки, които да са съобразени с тези на СЗО. По отношение на коментарите, свързани с приложното поле и член 2, комисията иска да има механизъм, който да позволи на държавите членки в изключителни обстоятелства да повдигат въпроси, които не попадат в приложното поле на решението и в рамките на механизмите, които се предвиждат от текста. По този начин ще имаме възможност при изключителни обстоятелства да засягаме въпроси, които са част от друго общностно законодателство. Това е нещо като механизъм на хвърляне на мостове този механизъм, за който говоря, ще е по-лесен за управление, отколкото разширяването на приложното поле в член 2. Беше зададен въпрос по отношение на примерите относно мерките, които комисията предвижда по член 12. Правното основание е изключително отслабено. Ние смятаме, че координацията на мерките свързани с информацията за пътуващите, например, е нещо полезно. Освен това, трябва да има общи протоколи за разследване на клъстъри от случаи. Това са примери за мерки по член 12. Ние смятаме, че това е една необходима защитна мярка. И накрая по отношение на възникването на извънредни ситуации, е, това е свързано с е, пандемиите. Целта тук е да има изготвянето на ваксини в голям мащаб по бързата процедура. Ето защо такава и формулировката на член 13. Сега председателя прекъсва, ще дам думата на колегата. Благодаря ви. Аз ще посегна въпроса за разширяването на оплатното поле на това решение с въпроса за ионизиращите лъчения и връзката им с договора за еврота, евро, евратом, извинете. И въпрос съображение номер 7 от Приом Биола. Надявам се, че много скоро ще получим становището на правната служба на парламента по официален път, за да може правните служби на другите институции да отговорят на това становище. Ще спирам да ви обясня защо по изкопването на предложението на комисията преценихме, че няма нужда да включваме в приложното поле и ионизиращите лъчения. Припомням, че глава 3 санитарна защита в рамките на договора на Евротон обхваща тази въпроси, в частност чрез член 30, където се определят основните стандарти за защита на работещите и гражданското население. Предвижда се и специфична експертна група, която ще изготвя становище по тези въпроси, а именно оценка на санитарните рискове и ще дава продължение на комисията. Предвиждат се и членове 35 до 38, с които се определят много конкретни задължения за държавите членки. Предвижда също така и конкретните правомощия на комисията в това отношение. Всичко това беше разработено и в цяла поредица от документи от, на вторичното право. предвидено беше първоначален текст от 59-та година, последно разгледан вариант от 96-та година и в момента предвиждаме консолидация на тази директива. Директивата обхваща ядрените аварии, мерките за борба с заплахите, свързани с радиацията в случай на авария, незабавната реакция в случай на авария, както и въпросите свързани с трансграничното сътрудничество между държавите и членки. Предвижда се засилено сътрудничество в рамките на директивата, която се обсъжда в момента. трябва да вземем предвид и решението Евроатом на съвета от 1997 година относно обмен на информация в случаи на спешен случай, свързан с атомните реакции. Беше създадена на една система, която вече съществува и която беше приложена след аварията в Фукушима. Провежда се също така и ежегодни тестове на тази система на международно равнище. Провеждат се и междинни тестове с съответните национални компетентни органи. Трябва да вземем предвид и законодателството по отношение на хранителните продукти, но няма да се спирам на него сега. И така по всички тези причини ние се опасяваме, че ако включим и а, ионизиращите лъчения в, в, в прочното поле на на това решение ще има опасност от препокриване на правомощията между Комитетът за санитарна сигурност и експертната група по договора по Евроатом. А, не виждаме също така и причини да няма добър обмен на информация и на експертно мнение в рамките на комисията и между държавите членки. Благодаря ви. Благодаря на комисията. Сега ще дам думата на представителя на СЗО. Всъщност те са двама. Господин Родие, господин Петини. Добре дошли. Моля ви да се ограничите в рамките на 5 минути. Знам, че има много какво да се каже, но ние имаме много работа и ще трябва да управляваме времето си по-добре. Искам освен това колегите да имат време за ответна реакция и така, СЗО, заповядайте. Мерси beaucoup, monsieur президент. Благодаря ви, господин председател. И добър ден на всички. Ще бъда съвсем кратък. Първият а, депозитив има за цел да изясни че Европейския съюз поради отвъдмостите територии не е изолиран от географска гледна точка и затова мерките, които се приемат понякога, могат да се различават в различните територии в рамките на Европейския съюз. Разбира се, както знаете, Европа е международно кръстовище, международен кръстопът, е, не само за търговията, но също така и за различни хранителни продукти, насекоми и друг вид е, организми. Вторият е постив е с цел да покажем, че Европейския съюз често провежда масови мероприятия. Както знаете, скоро ще започнат Олимпийските игри в Лондон. Подвяваме нататък. Трябва да си припомним и факта, че нещата се развиват много бързо на световно равнище. Примера за това беше птичия грип през 2004 година. Продължаваме нататък. Европейския съюз е уязвим за някои болести, като например детския паралич. Както знаете, имаше наскоро епидемия в региона имаше опасност за прехвърляне на тази епидемия и към Европейския съюз. Продължаваме с с дребната шарка и има опасност от разпространение на болестта и нова проява на болестта в държави, където тя беше честна, като например Северна Америка. Продължаваме с заплахите, свързани с хранителните продукти и епидемиите, свързани с заплахи от биологични храната, свързани с хранителните продукти. трябва да, да кажем, че има международен регламент, който беше преразгледан през 2005 година и в а, който се отразяват някои модерни концепции, заложени в продължението на комисията като например управлението на елементите не само на самата граница, но и прилагането на системи за контрол в рамките на държавите, за да се установят източниците на заплахата. Трябва също така подходът да не се съсредоточава само върху заразните болести, но да обхваща всички възможни заплахи. И също така трябва да се предприемат адаптирани реакции, а не предварително подготвени. А, също така трябва да се, да се вземе предвид фактът, че а, тази, този регламент обхваща всички държави на Европейския съюз, но и други държави, които в широки смисъл на думата влизат в територията на Европейския съюз, като например Андора, Лихтенштайн, Сан Марино, Швейцария. Всички тези държави са страни на този международен регламент този, той, този регламент се прилага в две основни области международното управление на кризите и второ е капацитет, с който трябва да разполагат държавите. Продължаваме нататък. Това е един документ от 10 части и 70 члена, също така има и приложения основните елементи, които са революционни от, по отношение на общественото опазване, са част втора и част трета, свързани с обмена на информация между държавите и СЗО, както и препоръките за общественото здраве в случай на санитарна криза. Продължаваме нататък. По отношение на наблюдението и контрола, всички държави трябва да разполагат с възможност за идентифициране и оповестяване на СЗО на редица събития. Не винаги става въпрос за много сериозни събития, може да става въпрос и за ситуации, които могат да се превърнат в опасност за общественото здраве. И държа да подчертая, че тук се използва мей, т.е. които могат евентуално да се превърнат в заплаха. И мога да ви уверя, че се получава информация ежедневно, дори да няма сериозни заплахи. По отношение на информацията, независимо какъв е происхода, природен, биологичен или човешки происход, СЗО изисква държавите да осведомяват организацията. Следващият е, елемент е, че държавите, които не са сигурни дали има потенциална заплаха, могат е, да поискат техническо становище от е, СЗО, като тази констатация може да бъде с поверителен характер. Когато обаче СЗО попита, се обърне към държава с искане, кои са най-честите заплахи, държавите разполагат с 24 часа, за да предоставят на СЗО информация, като разполагат или най-малкото да потвърдят, че са получили искането на СЗО. Информация, с която разполага СЗО, се предоставя на останалите държави само при определени обстоятелства. Няма да навлизам в подробности, но искам само да разберете, че всички държави и членки които са членове и на СЗО, разполагат с национална фокусна точка, която е свързана с съответната точка за получаване на информация в СЗО. Виждам, че времето ми изтича. трябва да отбележим колко важен е Европейския център за борба с профилактика на заразните болести, тъй като той разполага с, собствен интернет сайт. А и на този сайт може да намерите подробните координати на фокусните точки в останалите държави членки, като това се използва много често в поседяването на контактите между различните държави. Продължаваме нататък. Това е тъй нареченият инструмент за взимане на решение в случай на оповестяване. Пак няма да влизам в подробности. Продължаваме нататък. Има система за епидемиологично осведомяване подобно на системата, използвана от Европейския център. Държавите членки на Европейския съюз участват много активно в експертния комитет на СЗО относно Международният санитарен регламент и те активно участват в адхок събирането на този комитет, в частност и преразглеждане на регламента. Продължаваме нататък. Е, СЗО се управлява на европейско равнище. Има 6 основни офиса. А по отношение на координацията, трябва да знаете, че всеки ден сме в координация с ECDC и с EFSA, Европейската агенция за безопасност на храните. И много често в отделните държави членки и фокусната точка за системата на Европейската комисия е също съвпада с, с фокусната точка на СЗО. Председателят, много ви благодаря за тази презентация. Сега ще чуем говорителите на политическите групи. След това отново ще дам думата, разбира се, на докладчика. Е, in zahvala poročevalcu ter poročevalcem v senci. Благодаря. Най-напред нека благодаря на докладчика, на докладчицата в Сянка. Благодаря ви, че отправихте полезни предложения тук и там в текста. Може би разширяваме прекалено много приложеното поле, но не бива да забравяме, че всяка верига е до толкова силна, доколкото е силна на слабата брънка в нея – а ние говорим за една световна верига, когато става дума за трансграничните заплахи за здравето. Днес обаче трябва да обърнем повече внимание на самото прилагане в неговия чист вид. Много са регламентите, директивите. Не всички те са добри, няма съмнение. И не би било добре когато информацията, която се подава, поражда паника. Предвид сегашната криза, ние до голяма степен зависим от приходите от туризма. И ако комуникационната работа не се върши добре, то тогава някоя страна може да се окаже лишена от всички туристи приходите от туризма могат да възлизат на 10% от БВП. Следователно, трябва да подхождаме много внимателно, когато се предоставя информация, защото вредите могат да бъдат огромни. Това съвсем не означава, че не бива да правим необходимото по отношение контрола върху заплахите. От друга страна, трябва да се стремим към опростяване – това трябва да бъде водещ принцип. И за това стремежа да обхванем всичко, за което се сещаме, може да размие границите на нашите приоритети. Искам да ви обърна внимание и на достъпа до ваксини. Според мен, ваксините могат да бъдат по-ефтини, ако бъдат осъществени единни доставки. Благодаря, госпожа Макевен. Благодаря, господин председател, Благодаря на докладчиците. За мен важното, когато имаме извънредна ситуация през граница, е не кой ще свърши работата, работата да бъде свършена и да има ясни отговорности, ясни процедури да има и да се действа бързо. Така че, що се отнася до фармакологичната бдителност. А, както виждаме, имаше провали, затова променихме разпоредбите. Що се отнася до медицинските изделия, всички са наясно какви проблеми имаше. Сиреч, нуждаем се от по-добра координация. А, как да бъде направено това? Отговорът зависи кой с какво ще се занимава Европейската агенция за безопасност храните си има своите отговорности, Европейския център за профилактика, други. Така че трябва да има яснота кой ще реагира, когато имаме трансгранична заплаха и инцидент. Не, че няма механизъм. Механизми има, трябва да е ясно кой какви отговорности носи. И на второ място искам да се обърна към представителя на комисията по въпросите за а, ядрените заплахи агенцията съществува от много дълго време, вратом. Какво ще стане, ако имаме подобен авария, като тази в Япония? Кой ще се нагърби с трансграничните аспекти? Достатъчно ли е силна системата да заспре предижването на хора през граница? Имаме ли такъв вид координация? Е, може ли да се намеси с е, нещо Европейския център за профилактика? Е, обсъждано ли е това? И имате ли увереността, че ако възникне инцидент подобен на този в Япония, вие ще държите нещата под контрол и механизма за координация ще работи. Има много организации в структурите, но въпросът е те ще се задействат ли, когато възникнат затруднения. Благодаря, Линда. Господин Проди, две минути. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Ще бъда изключително кратък. Ще засегна въпроса за грипните епидемии. Не, но там, където има много голяма гъстота на населението, изтрупване на хора, се нуждаем от най-сериозен надзор. И както каза представителя тук на СЗО, трябва да обърнем особено внимание на заразите, пренасени през граница. Искам да разбера до каква степен производителите на самолети и авиолиниите обръщат достатъчно внимание на климатизацията вътре в самолетите. Пътниците в самолетите се нуждаят от много добра вентилация и там е особено висока заплахата от разпространение на зарази. И ако няма конкретни мерки за това, бих призовал да се обърне особено голямо внимание на тази тема. Когато се разпространяват заболявания през граница, е от изключително значение да се обърне внимание именно на това. Разбира се, не можем да загърбим и въпроса за разпространението за заболяване във вътрешността на страната. Но е много важно да се обърне достатъчно внимание на този въпрос. Благодаря, господин Проди. Euh, Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, ясно е, че тук става въпрос не само за едно проекто решение, което трябва да бъде приветствано и подкрепено заради положителните му аспекти. Това е едно предложение, което засяга живота ни и живота на 500 милиона европейски граждани. Първият коментар, който бих искал да направя след изказванията на колегите и на представителите на СЗО и на Джон Райан, който е генерален директор на дирекция в Европейската комисия, с който работим в тясно сътрудничество. Бих искал да отговоря в частност на докладчика в Сянка на зеле... групата на зелените. Изправени сме пред редица препятствия, идващи от редица държави членки, които отказват да приемат мерки, които биха могли по някакъв начин да не вредят на, тяхната национал... на техния национален суверенитет. Това беше причината да се, постигне, да се стигне до това предложение на датското председателство, което ще бъде основа на обсъжданията в съвета, което би трябвало да приключи през 2013 година. На 21 июни министрите на здравеопазването заседаваха и разгледаха това предложение за решение. И стана ясно на това заседание, че имаме да извървим още много дълъг път за да може държавите членки да си дадат сметка, че е необходим по-глобален и по-европейски механизъм. И мисля, че е в наш интерес при обсъждането и при извършването на нашата законодателна дейност да гарантираме, че ще постигнем широк консенсус, защото ни чака тежка битка с съвета след приемането на нашия текст. Това беше първият ми коментар. Вторият ми коментар е свързан с неправилната употреба на лекарствата. Исках този елемент да бъде включен в решението, защото, както ни припомни Линда Макеван, Скандалът с лекарството медиатор беше много широко отразен навсякъде и анализирано всички възможни случаи. Но нормално с а, това новият механизъм за фармацевтична бдителност, който ще влезе в сила до година, трябва да ни позволи да се справим с бъдещи кризи, подобни на кризите с медиатор и че няма как лекарство като медиатор толкова дълго време да може да се използва неправилно, без това да бъде идентифицирано от никого. Така че съм съгласен, че може въпросът за неправилното потреба на лекарство да бъде изключен от регламента. Относно следващия елемент, мисля, че все още всички чакаме ролята, предложението, извинете, на комисията. Бих се радвала, ако има такова предложение, но кога ще дойде то? В момента обсъждаме а, това решение, така че според мен е подходящия момент да започнем дискусията относно медицинските изделия. След което, ако ни предоставите предложение от комисията, тогава разбира се, ще го разгледаме. Следващият ми коментар е свързан с включването на заплахите, свързани с ядрени аварии и ионизиращи лъчения в приложното поле на това решение – не смятам, че нашето предложение ще доведе до объркване. Напротив, мисля, че тук целим обмяна на информация, която ще допълни механизмът, който съществува вече от дълго време в рамките на договора за Евроатом. Както припомни и Линда Макеван, мисля, че трябва да предвидим гаранции и за всички граждани. А Евроатом, както знаете, по принцип се съсредоточава на първо място над работещите в различните ядрени централи. Тук сега обаче обсъждаме едно предложение, което засяга всички европейски граждани и за това продължавам да настоявам въпроса за ионизиращите лъчения и е, ядрените аварии да бъде включен просто поле на това решение. И в заключение, господин председател, мога да ви уверя, че преди крайния срок с подаване изменения 17 септември ще се срещна с докладчите в Асянка, за да намерим общите точки между становищата ни и за да можем да представим на комисията общи изменения. Пак повтарям, много е важно да постигнем компромис, предвид това колко важен е за всички ни този текст. След това, разбира се, ще продължим не да водим дискусии, а да водим конструктивен диалог с представителите на Европейската комисия. Благодаря на Жил Парньо. Диалога винаги е нещо полезно, е нещо много по-добро от конфликта. Добър подход, крайен срок за внасяне на измененията 17 септември, 12 часа в Комисията по околна среда и здравеопазване. Ще гласуваме на 10 октомври и след това в пленарна зала ще гласуваме през ноември. Такъв е графика на работа. Благодаря на всички, които участваха. Извинявам се, че ви ограничих в изказванията, но ще трябва да спазваме сроковете. Стигаме до точка 13 класификация, опаковане и етикетиране на опасни препарати. Докладчик е госпожа Корхола, без да се бави и давам думата. Благодаря, господин председател. Преработката на директивата за опасните препарати е нещо важно, но и просто, поради характера на документа. Става въпрос за кодификация на изменящите актове и за предложения, свързани с приемането от страна на комисията на делегирани актове и актове за изпълнение по силата на Лисабонския договор. С друга дума става въпрос за лисабонизирането на този документ. Тази директива представлява едно хвърляне на мост, като целта е да се гарантира правна последователност в рамките на сектора, като се има предвид, че той преминава значителна реформа поради приемането на РИЧ. Самата директива регулира класифицирането, опаковането и етикетирането на препаратите. Споменава се, че това са смеси или разтвори от две или повече вещества. Тази директива ще се прилага само до 1 юни 2015 година в рамките на преходните разпоредби на този регламент, наречен КЕО смесите, които вече са на пазара, ще могат да бъдат предлагани до 1 юни 2017 година. Значи става въпрос за правен акт, който постепенно ще излезе от действие. Като докладчик аз не предлагам никакви изменения. Защо? Защото просто не може да има изменения по същество към този доклад няма място за политика. Единствените малки промени, които се правят, както вече ви казах, са свързани с актуализация на разпоредбите, свързани с процедурите, които се прилагат след Лисабонския договор и след влизането в сила на директивата РИЧ. В допълнение трябва да се добавят някои неща, които бяха инцидентно залечени, когато се изготвяше регламента за опаковането и етикетирането, например клаузата за конфиденциалност. Всички останали промени са свързани с процедурата. Няма промени по същество в директивата. В обяснителното изявление към доклада аз давам информация за конкретните членове, където има промени. Както вече ви казах, аз обаче нямам основания за промени по същество. Комисията обеща, че няма да пипа тази директива преди да влезе в сила ново законодателство преди 2015 година. Няма да има делегирани актове във връзка с тази директива. Колеги, естествено, искам да чуя какво смятате вие. Приветствам всички евентуални дебати, които могат е, да бъдат проведени. Само, че ще се изненадам, ако има въобще желание за изказвания, тъй като става въпрос за нещо пределно ясно. Дан Йоргенсен. Благодаря, нека да благодаря на докладчика. Искам да кажа, че съм напълно съгласен с казаното. Няма нужда да се променя предложението на комисията. Става въпрос за технически пояснения. Те трябва да бъдат въведени с оглед на многото изменения през годините. Освен това, директивата се приравнява към разпоредбите на Лисабонския договор. Много техническо, много важно досие, но не е спорно. То, освен това, логично е предложението да се въведат делегирани актове там, където комисията прави предложения за тях, така че пълна подкрепа от наша страна. Благодаря, Сато Хаси. Благодаря, господин председател. Както докладчика и заместник председателя вече споменаха, много техническо досие. Има един елемент, който е свързан с правото на парламента. В старата система на комитология парламента се пребори за подобрение на времето за реакция в случай, че има някакъв проблем. Времето за реакция беше увеличено на 2 плюс 2 месеца. В настоящото предложение на комисията има предложение за съкръщаване на времето на 2 плюс 1 месец. Тъй като съществуващата разпоредба, за която ние се преборихме и получихме, по някакъв начин се поставя под въпрос. Аз, ми се, е, аз бих казала обаче, че ми се иска да върнем този срок, когато направим оптимизация по сила на делегираните актове. Благодаря на Сато. Иска ли някой да вземе думата от името на комисията? Заповядайте. Благодаря. Казвам се Димко Димов представител на комисията. Работя по това предложение. Благодаря за отличния доклад, за отличната презентация. Вземам предвид казаното от последния депутат, който се изказа. Това предложение за преработка се разглежда заедно с други предложения от страна на Генерална дирекция предприятия. Съответно, един и същи подход се прие по тези е, досиета. Знаете, че има с законодателство тук. Това предложение съответно вече ми беше дадено в готов вид. Естествено, с законодателя има право да промени текста, но не знам дали това няма да наруши принципа на последователност, тъй като ние имаме едни и същи решения в рамките на Генерална дирекция предприятия по досиета, които не са свързани тематично. В крайна сметка, естествено, решението ще бъде взето от съзаконодателя – моля ви обаче, тъй като става въпрос за изключително проста кодификация и за чисто технически поправки, да вземете предвид тези елементи, тъй като законодателството ще излезе от сила през 2015 година, някои процедури въобще няма да бъдат активирани. Ето защо по всички тези причини аз ви моля да отчетете това решение на генералната дирекция. Става въпрос, отново казвам, за проста кодификация. Една такава поправка ще създаде проблеми в съвета, всички промени могат да създадат проблем в комисията, защото това може да доведе до евентуални промени в други актове, които са свързани с този. Госпожа Корхола говори е, за нещо подобно. Някой иска ли да каже нещо? Заповядайте. Да, дебата беше много полезен. Няма какво да кажем. Надявам се, че казаното от госпожа Хаси ще бъде взето предвид от правната служба и госпожа Хаси ще получи своите уверения за това, че няма да има проблеми. Естествено, ние винаги можем да окажем въздействие. Комисията каза всичко ако необходимо, отговори подробно. Мисля, че съм доволна от чутото. Благодаря. Значи всички са доволни. Това е добре. Отлично. Изменения. Измененията трябва да се внесат до 12 юли на обяд. Комисията по околна среда ще гласува на 10 октомври. Комисията Юрия е водеща. Според плановете през декември 2012 година текста трябва да влезе в пленарна зала. Благодаря на всички, които участваха в разискванията и така стигаме до следващата точка, точка 14. Енергийната пътна карта нашето бъдеще по отношение на енергетиката. Докладчик е Романа Йордан. Давам ви думата, заповядайте. Говоримо о документу, ки е, е последица. Ние говорим за един документ, който проистича от многото време, което посветихме на дебата за изменението на климата преди две години приехме доклада до 2020 година, след това бе разработена пътната карта до 2050 година. Сега имам един отраслов документ, който е посветен на енергетиката. Целта е да бъдат въведени много по-низки тавани за емисии от въглероден диоксид, Комисията е разработила няколко варианта, които са основа за дискусиите. Целите са амбициозни, според мен, дори революционни, според някои. Предвиждат се много по-ефективни мерки за освояване на енергията и доста амбициозни цели за ограничаване с 32% на първичното потребление на, енергети... на енергия. Визират се 41%. Става дума и за източници на възобновяеми енергия. Като над 54%, дори 74% от потребението следва да е от възобновяеми източници. Предвиждат се и мерки, според които възобновяемите енергийни източници трябва да са от 59 до а, на 60% в електропроизводството, от 35 на 45% трябва да падне зависимостта. Комисията предлага и някои важни мерки, които трябва да бъдат внедрени, ако искаме да следваме пътя на нисковъглеродното производство. На първо място трябва да сме наясно с целите за 2020 година. На следващо място става дума за изпълнението на плановете за постигане на енергийна ефективност. Обръща се внимание на възобновяемите енергийни източници. На следващо място се споменава научно-изследователската дейност и технологичните разработки Става дума и за ефективно работещ енергиен пазар. Знаем, че съвета прие заключения, според които през 2014 това трябва да стане факт. Комисията предвижда в своето съобщение подписването на международно споразумение за изменението на климата и предлага да бъдат засилени стъпките, които предприема Европейския съюз в тази посок. Когато подготвях своето становище, се сблъсках с някои проблеми – Аз не разполагах с много информация за този документ. Имахме доста спорови за правомощията на комисията ИТРЕ и на комисията ЕНВИ, кой отговаря за изменението на климата и се споразумяхме, че няма да отиваме отвъд обхвата на доклада за 2020 <clears throat> година а, и трябваше да отговаря за насърчаването на екологосъобразната заетост. И докато съставях становището си, много ми се искаше пътната карта за 2050 година да не си остане само един пожелателен списък, а по-скоро да ни позволи да очертаем а, онези стъпки, които ще спомогнат да ограничим емисиите от въглероден диоксид, диоксид до 2020 година. Това са нашите ясни приоритети и съответно системата трябва да е по-простичка от действащата в момента. Действащата е прекалено а, усложнена, което не насърчава инвестициите в тази сфера. Необходими са ясни механизми с ясни цели. И тук ще спомена Хоризонт 2020 и системата за търговия и схемата за търговия с емисии бихме имали по-малко затруднения, ако разполагахме с един на цяло, а няколко различни цели. Аз предлагам следното. Първо, в рамките на Европейския съюз трябва да сме подготвени за бъдещето с различни варианти за действие и малко съм разочарована, че имаме сценарии, които предвиждат международни действия. С други думи, действие при наличие на международно споразумение. Добре, ако има закъснение по подписването на такова споразумение, ние ще, какво ще отстъпим от нашата пътна карта за 2050? Не, смятам, че трябва да имаме различни сценарии, които няма да зависят във всички случаи от международната дейност. И освен това, трябва да създадем една среда, която е благоприятна за инвеститорите. Казах вече, че трябва да упростим системата. И в своето становище предлагам възприемането на единна цел за 2013 година за емисиите от въглероден диоксид. Това ще гарантира по-голяма прозрачност, технологична необвързаност и възможност за отчитане на въздействието върху технологията, което е трудно да бъде оценено. И освен това, възнамерявам да внеса някои изменения, не много на брой, тъй като становището трябва да бъде ясно. Едно от измененията засяга изтичането на въглероден диоксид. Трябва да имаме различни стълбове върху които да стъпим. Искам да допълня и едно изменение. За да може да се развива нисковъглеродната технология, трябва да поддържаме добри отношения с гражданското общество. И на трето място, важни са нагласите към различните енергийни източници. Наясно съм, че комисията ИТРЕ отговаря по тази тематика, но и в нашата комисия често обсъждаме въпроса, за това вероятно е хубаво да включим темата в документа. Би трябвало да вземем предвид и енергийния микс, който е в компетенциите на държавите членки. Естествено, не бива да забравям и вашите мнения, които ще чуем днес по време на разискванията. Мога ли да задам въпрос към комисията сега? Имаме ли представител на комисията в момента? Европейската комисия? Ако да, ще задам въпрос. Става дума за международния компонент. Искам да попитам, предлагала ли е Европейската комисия, Европейският съюз да премине към нисковъглеродна економика само възоснова на подписано международно споразумение? Или пък действията на Европейския съюз ще бъдат предприяти дори едностранно? Какво предлага Европейската комисия? В каква посока да върви Европейския съюз, ако не бъде подписано международно споразумение? Ние разполагаме с а, различни сценарии, които са разработени при допускането, че ще има международно споразумение. И още нещо – Какви са вашите предположения относно това какво да се предположи, предприеме в международен мащаб по отношение изменението на климата, какви ангажименти трябва да бъдат поети и кога трябва да започнем да ограничаваме емисиите от парникови газове? Благодаря. Сега преминаваме към а, докладчиците в сянка. Джо Лайнен има думата. Благодаря ви. Благодаря и на Романа Йордан за нейното встъпление. Тя познава наистина отлично тази тема. Знам, че докладът е доста кратък и затова можем да го допълним с изменение. Ясно е, че енергийната пътна карта за периода до 2050 година представлява ключовите елемент в политиката ни по отношение изменението на климата. През това не е единственият елемент. Трябва да вземем предвид и сектора на транспорта и на селското стопанство, но енергийният сектор си остава жизненно важен за намаляване на емисията от въглероден диоксид. Затова и трябва да обърнем огромно внимание на тази енергийна пътна карта. Точка 5, 6 и 7 ми се струват отлични, а от точка 1 до 4 обаче бих искал да получа няколко разяснения. Казвате, че се нуждаем от е, адекватни инструменти и в енергийния сектор – за да гарантираме преминаването към нулево равнище на емисии. Ясно е, че схемата за търговия с емисиите е един от ключовите елементи, които трябва да бъдат засилени. Съществуват обаче и други механизми, които да се основават на пазара и подобни схеми биха били добре дошли. Все пак в момента схемата с търговия за емисии обхваща само 40% от емисиите и се нуждаем от други схеми и други механизми, които да обхванат и останалите 60%, така че съм напълно съгласен с това предложение. А по отношение на новите технологии, Съгласен съм, че трябва да има развитие в тази област и се надявам, че програмата Хоризонт ще ни позволи да постигнем сериозен напредък в отделните отрасли. Трябва да вземем предвид и отрасъл, транспортният отрасъл. Както знаете, имаме и бяла книга за развитието на този отрасъл, в, кой, в която се разглеждат редица въпроси. Питаме се дали обаче бъдещето на целият отрасъл трябва да се ограничава само до разработването на електрически автомобили, аз не съм много сигурен. Може да разгледам и въпроса за автомобилите с водород, но да оставим да сега тази тема на страна. По точка втора също имам известни съмнения. Може би ще ни дадете малко повече сведения, но нали наистина трябва да зависим от това, което се случва в рамките на конференциите, организирани в ООН. Не, не мисля, че трябва да се придържаме към тях, както знаете, този процес в рамките на ООН е прекалено бавен. Видяхте какво се случи в Рио. Едновременно с това населението на Земята се увеличава непрестанно и всички, целият свят всъщност гледа с очакване към Европа. И затова ние трябва сами да поемем отговорността си, да се случим върху тази енергийна пътна карта и да не зависим от това, което се случва по другите континенти. Така че аз искам да попитам комисията какво ще не направим, ако останалата част от света не ни последва. А както тръгна, те сигурно няма да ни последват незабавно. Какви мерки ще предприемем ние на европейско равнище? По точка трета, дали наистина трябва да се говори за прекалено регламентиране? Може би трябва да ни обясните какво имате предвид тук. Много често чуваме, че Европа е прекалено бюрократична и смятам, че имаме нужда от конкретни цели за отделните субекти в енергийният отрасъл. Съгласен съм. Не съм обаче съгласен с това, че има прекалено регулиране на сектора. По точка четвърта, идеята за на цел до 2030 година. Както знаете, имаме трите цели 20-20-20. Питат ни дали до 2030 година трябва да си поставим цели 30 30 30, да, смятам, че би трябвало да са 30 за намаляването на емисиите от въглероден диоксид. Поправя се вратовете, 30% за на, на енерги... намаляване на консумацията на енергетика, 40% намаляване на емисиите и 50% дял на възобновяемите енергийни източници. Може би няма да са точно в такива цифрови измерения, но според мен се нуждаем от три ясни цели за 2300 година. В енергийната пътна карта се предлагат само различни сценарии. Това е вярно. Може би е крайно време е да определим каква е крайната цел на тази пътна карта. Ясно, че става въпроса за разработване на възобновяеми енергийни източници, по екологосъобразни енергии, свързани с въглищата и ядрената енергия. По въпроса за ядрената енергия, както знаете, отношението на отделните държави членки е много различно. Някои продължават да я разработват, други се отказват от нея. И затова смятам, че трябва ние да се съсредоточим върху енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. И ще предложа изменения в този смисъл. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика. И както и в миналото, е, се надявам, че ще има добро сътрудничество, за да засилим това предложение. са наясно колко много различни елементи трябва да се вземат предвид при изготвянето на подобен доклад. Сега, разбира се, може да разширим обхвата на доклада с изменения. Най-напред бих искала да подчертая, подобно на останалите колеги, колко важна е тази енергийна пътна карта и колко важен е енергийният сектор като цяло може да си дадем сметка за това, като погледнем каква е ситуацията в момента в Европейския съюз. Ако не променим енергийната ни система, ще останем в едни сценари с прекалено високо равнище на въглероден диоксид, но също така ще останем и блокирани в енергийна зависимост от други региони. Мисля също така да подчертая, че миналото година, през 2011 година, Европейския съюз е внесъл въглища, петрол и газ в размера на 573 милиарда евро. Както виждате, става въпрос за огромни средства, които харчим ежегодно, средства, които даваме на Русия, на Близкия изток, за да заради нашата енергийна зависимост. Тази зависимост води до сериозна загуба на работни места и за изтичане на финансови средства от Европейския съюз. Затова е, мисля, че наистина е много важно да положим повече усилия за намаляване, за преминаване към по низко въглеродна енергетика. В това отношение е разочароващо, че комисията ни представя едни прекалено общи сценарии, които дори не са прекалено амбициозни. Ако погледнем сценария, свързан с възможните енергийни източници, мисля, че можем да постигнем 100% ВИ до 2050 година. Съществуват и други сценарии, с които могат да се постигнат и 40% на ефективност през 2030 година. Може да спорим по конкретните числа, но пак казвам, според мен сценариите, които подготвя комисията, не са достатъчно амбициозни. А когато се изготвя един сценарий, трябва да има максимално всеобхватен поглед на нещата, след което да се изберат конкретни елементи или конкретни, конкретни елементи, по които може да се работи. А според мен комисията прекалено много е ограничила сценариите си, което е много разочароващо. Друг недостатък на предложението е фактът, че не се предвижда комбиниране на отделните сценари. Комисията предвижда едно, едното или другото, но е ясно, че най-добро най добрия сценарий, примерно по отношение на намаляване на въглероден печатък на електричеството е чрез по-висока енергийна ефективност. Така че трябва да се предвиди комбинация между тези сценарии и това е елемент, който липсва в пътната карта. И наистина искам да запитам комисията дали нарочно сте изключили това съчетаване на сценариите или просто сте имали време да го включите в пътната карта. И сега преминаваме към забавния въпрос, свързан с целите. Разбира се, съм групата на зелените и понеже никога не, не вярвам на поставените цели, винаги се обръщам към независима страна и тук се обърнах към резултатите на международната агенции по енергетиката, които по принцип не са с много зелени в кавички цели, но те смятат, че цената на въглерода трябва да се а, съчетае с други политики, за да се да се преодолеят несъвършенствата на пазарата за борба с намаляването на въглеродния диоксид. Така че, както виждате, дори агенцията не предвижда само една цел за намаляване на въглеродния диоксид, а се предвижда възможност за а, дългосрочно намаляване на цената на декарбонизацията. Което означава, че имаме нужда от цели свързани с енергийната ефективност и цели свързани с намаляване на въглеродния диоксид. Ето защо напълно съм несъгласна с идеята, че трябва да има само една цел – трябва да имаме цяло енергиен пакет до 2300 година, както имаме такъв до 2020 година и със сигурност ще работим с Юлайнен, за да гарантираме, че продължението ще продължи в тази насока. А иначе се надявам на отлично сътрудничество, както миналата година. Благодаря ви. Благодаря, Бас. Вики Форд. Благодаря. За първи път се изказвам в комисията ЕМВ, откакто станах член. За мен е удоволствие повечето от времето си прекарвам в ИТРЕ, където работя по Хоризонт 2020 и в ЕКОН, където работя по дългосрочните инвестиции. Общо взето нещата са свързани. Става въпрос за дългосрочни инвестиции и дългосрочна енергийна политика – Искаме да имаме намаляване на нивата на въглерода, искаме да имаме дългосрочна стратегия относно енергийната сигурност. Няколко коментара. Много се радвам, че докладчика спомена инвестициите, значителните инвестиции, публични и частни, от които ще имаме нужда. Освен това се споменаха иновациите, научната дейност. По-моему, трябва да има инвестиции и научна дейност в много различни сфери. Някои хора са се вкопчили в Хоризонт 2020 и говорят а, за възобновяеми източници в рамките на тази програма, само че има и много други елементи, които трябва да се учат, Тук, например, промяна на складирането, промяна на поведението, връзките между доставчиците и потребителите. Можем да имаме научни проекти относно альтернативните горива, относно ядрената енергетика. Целият дебат за биогоривата може да се промени във връзка с някои научни резултати. Много интересни неща има тук относно растенията и въглерода. Така че много неща трябва да се предприемат в нашата научна политика, за да поемем по пътя на постигане на целите до 2050 година. Заедно с инвестициите трябва да има и създаване на работни места и заетост, за да бъдем конкурентно способни в глобалната економика. И тук стигам до така нареченото изтичане на въглерод, за което говори докладчика – ние работим в глобална економика и трябва да сме конкурентоспособни на световната сцена. Огромни предизвикателства има тук. Не ми се мисли какво ще стане, ако останалия свят не върви с нас. Харесвам и текста относно технологично неутралните цели. По отношение на намаляването на регулацията, Нещата не се свеждат само до това. Трябва да има регулация в известна степен е, относно инвестициите, пенсионните фондове и така нататък. Някои от разпоредбите обаче могат да откажат и инвеститорите от дългосрочни инвестиции, точно когато имаме най-голяма нужда от тях най-вече в енергийни проекти. Така че трябва да следим работата на колегите в ЕКОН. Те не трябва да пречат на дългосрочните инвестиции в енергетиката. Говоря за публични и частни инвестиции. И когато се насърчават такива инвестиции, е, инвеститорите трябва да знаят, че политиците им дават дългосрочна стабилност за инвестиране. Тези елементи трябва да се обединят по някакъв начин. Готова съм да работя с докладчика. Благодаря. Така приключваме списък на докладчиците в сянка. Някой иска ли да каже нещо колегата? Не. Да видим сега кой се е записал за изказване. Шестима колеги. Една минута и половина за всеки, защото и комисията трябва да отговори на зададените въпроси, докладчика трябва да отговори на зададените въпроси, Виторио Проди, Коше, Марио Пирило, Алойс Петерле, Петер Лизе и Корин Лепаш. И така ще приключим. Започваме с господин Проди за една минута и половина. Благодаря. Благодаря на Романа за предварителната работа, която е извършила. Напълно приемам пътната карта до 2050 година. С очудване обаче забелязах, че няма никакви промени в предишните документи. Няма актуализация. за да се даде възможност за постигане на тези цели до 2050 година. Все още имаме тази представа за нещо като пожелателен списък вместо категорични политически действия. И така, говорим за основна цел за Европейския съюз, говорим за създаване на инфраструктура, тъй като не става въпрос само за производство на енергия. Тук се засягат и мрежите. Трябва да се минимализира необходимостта от съоръжения за съхранение на електроенергия. Цялата поредица от въпроси трябва да се разгледа, включително инвестициите. И ето защо трябва да започнем още сега – трябва да поемем по-ясни ангажименти в рамките на Хоризонт 2020. Всички инвестиции трябва да започнат сега. Да не говорим, че в момента преживяваме економическа криза и е, този текст може да е добър е, начин за даване на тласък на нашата економика и в коше. Благодаря ви, господин председател. Тъй като разполагам с малко време, ще се опитя да бъда кратък. Първо, смятам, че редица макроекономически показатели, върху които се основава пътната карта, са прекалено нереалистични. Ако погледнем таблица 2 от приложението на страница 14, економически растеж би трябвало да е от 1,7% годишно – средногодишно равнище до 2040 година. За мен това равнище е прекалено нереалистично. На второ място очаква се цената на, брутният, на барел петрол да бъде 127 евро през 2050 година, което е напълно нереалистично. Има и други макроекономически показатели, които не са адекватни и които показват, че насоката ни не е правилна едновременно с това. Енергийните концепции, които се използват, съжалявам, че трябва да оказа на комисията, но те просто са погрешни. Липсват също така и редица концепции, които и тяхната липса отново е свързана с тази недействителна представа за развитието за, на цените на петрола за бъдеще, например. Първо, например, се задава въпроса за възможности за хранение на въглерод. На второ място се говори за а, чистата енергия, така да се каже, или на нетната енергия. Председателят прекъсна оратора. 1 минута 30 и es möchten alle Председателят, всички разполагате с е, минути и половина за изказване. Всички трябва да имат възможност да се изкажат. Марио Пирило. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Романа Йордан. Тя задава една много добра рамка за пътната карта в областта на енергетиката до 2050 година. Тази стратегия е изключително важна за постигане на целите за намаляване на емисиите на въглероден двуокис до 2050 година. Въобще задават всички елементи, свързани с обществото, което ще произвежда много по-малко въглерод. И така, имаме възобновяеми източници на енергия, имаме интелигентни мрежи, като различни елементи тук, за да може да се генерира и използва енергия на конкурентни цени. Мисля, че трябва да имаме конкретни цели до 2340-50 година. Целта е да се привлекат частни инвестиции. Записах си някои неща относно енергийния микс, и някои други елементи, включването на шистовия газ. В моята страна много се говори относно екологичното въздействие на тази технология. А това въздействие може да е много сериозно. И така приключвам. Благодаря, Алойс Петерле. Благодаря. Това е само становище. Радвам се, че докладчика обаче разглежда толкова много различни елементи. Трудно е да изкажем своя интерес само в рамките на едно становище. Добре е, че можем да сътрудничим с комисията ИТРЕ в този доклад, така или иначе. Подкрепям най-вече призива за финансиране на така наречения енергиен преход. Ако искаме да видим резултати до 2050 година, трябва да действаме днес. С оглед на целите до 2050 година, трябва да преразгледаме нашето законодателство и плановете на национално ниво. Трябва да отчетем промените в приоритетите и плановете в Европа. Ако трябва да говоря конкретно, моята страна изгражда една електроцентрала на въглеща, която ще е за 600 мегавата. Един а, голям проект, може би последния такъв. Ние се опитваме да получим необходимите въглища за този проект, да видим дали обаче това е правилна част от стратегията. Да, Петър Лиз. Благодаря на Романа. Първия въпрос. И този доклад върви ръка за ръка с доклада на господин Дейвис. Господин Дейвис говореше за Нисковъглеродната пътна карта до 2050 та призоваваме за по-добро сътрудничество. Има ли някаква реакция от комисията ИТРЕ? И на второ място, какви са нашите задължения по силата на договора? И тук ви припомням, че Европейският съюз си е поставил за цел – да насърчи прилагането на нова енергийна политика, основаваща се на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Не съм убеден, че договора всъщност обхваща всичко, за което говорим. Там става дума за 2020 година. Не зная дали вървим в правилната посока. 50% от източниците да са възобновяеми. Възобновяемата енергия обаче е по-скъпа. И ако искаме да сме по-екологосъобразни, то енергийната ефективност е отговорът. Ние сме взели решение за дългосрочни цели в това отношение и трябва да ги завишим, а не да ги занижаваме. И трябва също така да сме реалисти, а не да залагаме 50%, като имаме предвид и потребителите. И, е, Корин Лепаш. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Романа за изготвеният на доклад. До голяма степен съм, казан, съм съгласна с казаното от Ивкоше, Бас Екхот и Лайнен. Първо относно методът за отчетност е, и в отбеляза някои нередности. Не е нормално, когато се говори за шистовия газ, да не се взима предвид последствията от е, неговия добив. Също така не е нормално и когато се взима предвид, е, когато се предвиждат такива големи равнища на биомаса, идваща в Русия, да не се вземат предвид дългосрочните посесии от е, употребата на тази, този енергиен източник. Защото така смятам, че прекалено много се набляга на индустриалния аспект на въпроси, прекалено малко внимание се отделя на околната среда и на ролята на нашата комисия. Второ, относно енергийната ефективност, целите са прекалено скромни, съгласна съм с Петър Лизем, но е вярно също така, че ако искаме да изпратим ясни послания към инвеститорите, трябва да разполагаме с реалистични и амбициозни цели. 30% енергийна ефективност в 2300 година не е достатъчно. И ми се струва, че други сценарии показват, че е напълно възможно се постигне равнище 40% на енергийна ефективност. И накрая разходите, които се предвиждат, са нереалистични. Разходите, свързани с възобновяемите енергийни източници, са прекалено големи, а разходите, свързани с ядрената енергетика, са подценени. И според мен е важно в рамките на тази гина карта да имаме много добра економическа оценка на разходите. Председателят, благодаря Корина. И така мисля, че е много важно да внимаваме по определенето на целите в рамките на тази енергийна пътна карта. Може би наистина трябва да не предвиждаме толкова високи цели за ВИ през 2050 година, а не бива също така да забравяме и въпроса как ще постигнем тези цели, какви инвестиции ще предвидим. Това са много важни елементи при изготвянето на тази енергийна пътна карта до 2050 година. Имаме нужда и от повече координация на европейско равнище в областта на енергетиката. Може, например, да се предвиди енергиен микс на, енергийно, на европейско равнище, за да се гарантира увеличаването на възобновяемите енергийни източници. Има и други проекти на национално равнище, които трябва да се разгледат. А относно намаляването на емисиите от въглеродни емисии, предвидено е равнище 40% за 2300 година, Знаете, че се предвиждат и други мерки, като например данък върху финансовите сделки, който също може да финансира прехода към преминаването към по-низко по-низко въглеродна економика. Поканили сме за нас следващото заседание един гост, който ще ни отговори на всички въпроси, свързани с засилването на ролята на Европа в енергийния сектор. А на въпроса на Петър Лис е дали може да се свържем с комисията И3 да поискаме засилено сътрудничество. Виждам, че и Лайнен се усмихва. Очевидно, че сме правили подобно искане и че няма за момента такива изгледи. Също така ще помоля сега комисията да отговори на въпросите, които бяха зададени. Думата има комисията. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Berichterstatterin. Äh, благодаря, благодаря на докладчика и на депутатите. Радвам се да видя това положително отношение към пътната карта. Имаме пет различни сценария, но и други неща сме свършили с Международната енергия агенция по енергия. Предложението се основава на нисковъглеродната пътна карта до 2050 и, до бял, и на бялата книга. Целта на пътната карта е да постигнем и трите цели на енергетиката, конкурентоспособност, доставките и екологосъобразност. Всички тези ще бъдат засегнати и анализирани. Това са сценарии, които ще ни покажат какво ще се случи, кога ще се случи. Вие сте се спрели на четирите сценарии. Единия е посветен на енергийната ефективност, която залага цел от съкрещаване с 50% до 2050. Да, амбициозна е целта. На второ място имаме високо ползотворяване на възобновяемата енергия до 90% в някои области. На трето а, <clears throat> място И на четвърто е а, ядрената енергетика. Пътната карта ни показва какво ще се случи и какви заключения можем да си извадим. Имаме вариант, е, който е положителен. Повече възобновяема енергия, енергийна ефективност и бихме могли да постигнем заложените цели, ако ограничим емисиите от парникови газове с 80% до 2050. Приели сме условностите, свързани с сценариите. Ако бъде постигнато световно споразумение, и ние ще трябва да работим в съответствие с тези условности. И в Генералната дирекция сме направили преглед на пътната карта, да видим какво може да предприеме Европейския съюз. И е вярно, че целите, които ни обвързват с международно споразумение, не означават, че ръцете ни са вързани за едностранни действия. Европейския съюз ще преследва поставените цели. Имаме и сценарий свързан с енергийната е, ефективност. Е, разгледали сме пете сценария е, за нисковъглеродната економика. Ще работим по линия на енергийната ефективност Там става дума за съкръщаване на потреблението с 40% и използване на повече възобновяеми енергийни източници. Но някои ще сметнат тези цели за прекалено амбициозни, други за недостатъчно амбициозни. Пътната карта до 2050 предвижда две взаимообвързани цели. Имаме е, сигурност е, за инвеститорите, но трябва да първо да видим какви ще бъдат постиженията за 2020 година. Един от сценариите предвижда през 2030 година да се повиши използването на възобновяеми енергийни източници с 30%. Това е крайен резултат. Ние не го залагаме като цел – но пътната карта ще ни помогне да се подготвим за 2030 година. Предложението на комисията в практически план ще бъде готово следващата година и пътната карта всъщност полага основите за дебата. Не пренася целите от стратегията за 2021 към едно Имаме си нашите цели за съкръщаване с 20% до 2020 година, като те са всъщност основа за по-нататъчни предложения за 2030 година, но в момента не мога да кажа точно как ще изглеждат тези нови цели. И в съвета, и в парламента протичат разисквания и те ще продължат да ни дават информация за по-нататъчна подготовка. Благодаря на комисията. Сега думата има докладчика. Благодаря, ще бъда много кратка. Благодаря на всички, които подпомогнаха обсъжданията. Мога да се съглася с много отказаното. Обедена съм, че ще намерим начин да съставим едно добро становище, което да бъде взето предвид от комисията ИТРИ. Ще коментирам само два въпроса, които очаквах да възникнат. На първо място, единната цел. Да, вярно е, че имаме три цели, но имаме и доста подцели и изключително сложна правна система. Ако искаме да има доверие в нас и да влияем благоприятно на околната среда, трябва да ограничим емисиите от парникови газове и това трябва да бъде основната ни цел. А що се отнася до възобновяемите енергийни източници, това е обвързано с енергийната независимост. Хубаво е да водим този дебат в Комисията по околната среда, но и комисията всъщност е тази, която трябва да каже, че независимостта е също толкова важна, колкото и а, околната среда. И това е което аз предлагам. На второ място международните действия в областта на изменението на климата. Тук нещата са много по-сериозни, отколкото се представят. Едва ли можем да кажем, че независимо от случващото се в международен мащаб, ние ще си преследваме целите. Това не може да е така ако ще сме много амбициозни, то трябва да имаме предвид международния компонент. Ако останалата част от света действа единно, то тогава може да си поставим по-амбициозни цели. Ако не е така, ние можем да положим усилия да няма изтичане на въглеродни емисии и да не вредим на околната среда на световно ниво. Ако направим преразглеждане на потреблението на енергия в Европейския съюз, няма спад, що се отнася до въглеродния отпечатък. Напротив, има увеличение, което е пагубно за околната среда, за економиката, за работните места. И според мен трябва изчер... изключително внимателно да подходим към целите, които формулираме и нашите цели трябва да не... са независими от международните действия. Необходими са ни допълнителни сценарии, за да имаме и позиция. Нов крайен срок за изменения. 12 Uhr und nicht mehr der 17. Juli. 13 септември, не 17 юли. Както беше предишния срок, имаме малко повече време за работа. 10 октомври е гласуването в Комисията по околна среда вместо 19 септември. Тази дата е променена. 18 декември. Окончателно оформяне. Благодаря за дискусията. Приятен обед. Ще продължим в 3 часа след обед. Ще имаме размяна на мнение с министъра по околната среда на Кипър. Ще се видим по-късно.